So, ladies and gentlemen. Така, колеги, уважаеми колеги, госпожи и господа, добре дошли на това съвместно заседание на двете комисии, с комисията ДЕВЕ по, по развитие. Лина Макаван, председателка на ДЕВЕ, много се радвам, че тя е днес до мен. За нас, по нашия дневен ред, е, въпросът е точка 34, е, последна е, от целодневното ни заседание. Надявам се да приемете да приключим работата на време в 18.30. Знам, че немалко от вас са в тази зала още от 9 часа сутринта. Така, по дневния ред, дневния ред се приема, ако нямате бележки, нямам съобщение в качеството на председател, можем да пристъпим към третата точка направо заседаваме днес, за да разгледаме изменени допълненията към инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество. Е, и съответно за изразходването на 90 милиона евро за следващия финансов период. Процедурата е съвместна, смесена по 54 ти член, във връзка с 53 и други от правилника. Докладчикът от наша страна е Преда и Панцери. Общо 97 изменения са получени, наред с 380-те от самите съдокладчици освен това, 6 комисии участват със становище по доклада, в това число бюджетната, е по, по 54-ти, 53-ти членове от, от правилника на парламента, бюджетна комисия и комисията за жените. Е, на съдокладчиците им предстои значителна работа до вота. Колкото разбирам, те, докладчиците са приели да отложат вота от 4 феврари първоначално за 4 март, за да си дадат достатъчно време за работа по компромисите. Има едно общо разбиране между докладчиците по един и по други инструмент. Е, двата доклада да бъдат съгласувани. Е, и тъй като по ИПА, по е, нашият акт, вотът ще се състои на 4 февруари и съгласуването ще трябва да стане под формата на изменение в пленарната зала. Веднага давам думата на съпредседателката Линда Макаран. Комисията за развитие е, заседава днес, срещна се и с е, е, румънското председателство. Получихме актуална информация за работа на съвета по НВК. И бе, Разискване идеята за отделен инструмент за добросъседство. Съветът е, е поставил този въпрос така наречена кутия него, да не се смесва с лего, става въпрос за кутията за дневен ред за, за преговори с а, е, парламент, като евентуална разменна монета. За нас е важно, нали, нали, да, за да приключим първото четене преди парламентарните избори, трябва да работим в график да, да, да приключим на 2 март, е, понеже ако протакаме до 2 април, няма да се гледа по-нататък на този акт като на приоритетен. Благодаря, Линда. Са докладчиците по 3 минути. Кой желая да започне? Да, Кристиан след това. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите от ДЕВЕ за внесените изменения. Близо хиляда общо изменения, към които се добавят становищата на четири други комисии. С докладчика, докладчиците в сянка и докладчиците по становище. Миналата седмица в Страсбург започнахме работата по компромисните изменения, имайки предвид това, че стана ясно, че няма да е възможно да започнем преговори с съвета до изтичането на мандата на парламента. <clears throat> Решихме да насрочим вота за 4 март, <clears throat> благодарение на което, имайки предвид комплицираността на въпроса, ще можем да, да постигнем компромиси с подкрепата на голямо мнозинство. Всички докладчици работиха единно, в дух на откритост и непредобеденост към внесените от колегите изменения, но в същото време ние сме крайно привързани към логиката на доклада в сегашната му редакция и сме готови да я отстояваме. някои теми, съдейки по измененията, представят особен интерес и са предмет на спорове между колегите и между докладчиците. Например, измененията внесени от зелените за обединяване на финансирането в един инструмент, все така не се ползват с особена подкрепа. Е, по-нататък не, не, не бива да забравяме, че имаме особена отговорност по отношение на страните от е, съседните нам региони. На, на тях би трябвало да се отдава приоритет, вместо да се смеса всичко на, на едно място. Особено внимание трябва да се отдава по-нататък на управлението на, на, на, на фондовете. Е, да има достатъчно гаранции за това парламентът да може да се произнася по изразходването на средствата. Е, имайки предвид, че се предвижда доста широко прилагането на актове по делегация на комисията. Сред измененията на нашите колеги бих споменал особено а, внесените от колегата Шаке. Той предлага интересни неща една, за една хоризонтална управляваща група в рамките на Европейската комисия. Е, по-нататък за задаването на количествени показатели е, по, по различни направления на изразходване на средствата, това число полово равенство, климат и така нататък. Ще видим какъв ще бъде изходът от дискусиите, но в същото време следва да бъдем реалисти и да не се отнасяме прекалено неотстъпчиво. И последно няколко думи по бюджета. Е, предвидени са средства по различни географски райони, както и по теми. Е, сумите, които сега са заделени, просто се екстраполират за следващия програмен период. В същото време не бива да забравяме, че е необходимо равновесие между желанието да бъдат гарантирани сумите от една страна и желанието да се проявява гъвкавост при изразходването им от друга. Аз, разбира се, съм готов да работя и по-нататък с колегите от другите политически групи, за да запазим постигнатото равновесие. Благодаря за вниманието. Благодаря, Кристиан. Кой, кой друг желая думата? Господин Панцери, заповядайте. Благодаря съвсем накратко, наистина. Защото съм съгласен с казаното от Кристиан. Аз също искам да а, благодаря на всички колеги, които внесоха изменения. Много голям интерес се прояви а, към а, този нов инструмент. И, някои въпроси се открояват като особено важни. Правата на човека най-вече. На тях се придава особено голямо значение, както равенство между половете, младежите, правата на децата, все приоритетни цели на Европейския съюз, в които ще се стремим да подсилим текста в компромисите, които ще договорим. В тази процедура с четирима съдокладчици имаме възможност да огледаме от всички страни въпроса за нарушенията на правата на човека – Например, в член 23 има текст, в който се, се предлага да се засилят формулировките за правата на човека. И аз мисля, че това ще ни помогне да се преодолее по-скоро този риск в редица страни. В 32 е, е представена една оценка, по която също има доста предложени изменения за е, гражданското общество, е, за неговата роля. Аз също смятам, че включването на местните нива ще бъде много полезно в тематиката за правата на човека и демокрацията. Искам да благодаря на всички, които сътрудничаха с нас през изминалите месеци. Още не сме приключили работата си, но мисля, че ще стигнем до успешен изход. Благодаря. Thank you. Charles Благодаря, господин Георенс. Благодаря, господин председател. Поверената ни работа в качество на докладчици далеч не е рутинна. Залогът е толкова голям за Европейския съюз, както и за развиващите се страни, а така и за самия Европейски парламент, и като въпросът е и за нашите прерогативи. Всичко това трябва да се има предвид при оценката на проекта. Аз смятам, че проекта сегашния си вид би могъл да попълни сериозен дефицит на демокрация, като Европейския фонд за развитие бъде включен в бюджета и по този начин Европейският парламент би имал нормалните бюджетни прерогативи. Знаете, всеки парламент има бюджетни правомощи. И по този начин ще, сложи край, ще се сложи край на, на един анахронизъм, който датира от самото начало на парламент. На второ място, що се отнася до управлението на, на програмите и средствата, е, не бива да злоупотребяваме с е, възможността да искаме актове по делегация навсякъде. Е, трябва да се опитаме съвместно, като, като докладчици, да, да продължим да разговаряме с комисията, за да убедим, че нямаме намерение да и пречим на комисията да да изпълнява, да планира и определя стратегически приоритети. Но бихме искали да имаме думата все пак. Да, това е още от първите парламентарни избори от 1979 година насам се говори. Колкото, разбира се, повече правомощи има парламента, толкова повече расте и неговата отговорност. Е, и И разбира се, ние настояваме не за актове за изпълнение, а за това да ни се даде възможност да си кажем думата по повод на стратегически альтернативи като противовес на комисията. И що се отнася до бюджета, до бюджетните кредити, следва е, е, тяхното изменение е, да става с участието на парламент. Защо? Защото има един резерв, който е 2 милиарда. И той е значителен, поради което ние желаем той да бъде намален на половина. Нали? Е, нали? И оттам нататък е, въвеждаме още една гаранция така че гъвкавостта да не развързва до край ръцете на изпълнителната власт. И по тая причина ние въвеждаме актовете по делегация. Освен това, сме се погрижили да е, е, не се свежда всичко до проста аритметична сметка. Не може до, с точност до хиляда, да кажем, да се предвиди точно какво ще се изразходва по е, направлението полово равенство. Е, и подходът трябва да бъде хоризонтален. Той трябва да характеризира всички проекти и инициативи на комисията. Не може да се строи училище, болница, инфраструктура, да се работи за селското развитие без, без да се е, положат грижи за равенството на половете. Няколко думи за климата. От една страна имаме основата, която дава комисията 25% е, за климата от проектите за развитие, средно 25%. Ние настояваме за 30%. Е, в някои случаи имаше такива изменения, в които се искаше и до 50%. Комисията за околната среда поиска 30%. И ние се съгласяваме с това предложение. И защо се противопоставих на нещо по-крайно? Винаги сме казвали, че проблемите, пред които са изправени развиващите се страни, са проблеми, причинени от онези, които са замърсили околната им среда, т.е. от нас. Иначе е, имаме сметка да плащаме е, на тези развиващи се страни и това трябва да бъдат и допълнителни средства. Аз съм доста изненадан да констатирам, че тази моя аргументация на практика се подминава в разговора. Но, но, но това е в край е, е, положение, което във всеки случай трябва да се, да се запази. И най-сетне няколко де, думи по начина ни на работа. С четирима са докладчици, е, с е, екипа на комисията е, по външните работи, с екипа на комисията по развитие. Това са хора, които са посветени на работата си, високи професионалисти и аз съм уверен, че с, с по тяхна помощ при един такъв екип ще а, си свършим работата както трябва. Благодаря. Um, Благодаря, господин Георенс, тъй като господин Енгелс не е тук. Ви дадох и, и неговото време за изказване. Така вече имаме равновесие между двете комисии по изказвания. Сега да започнем с размяната на мнения. Неколци на докладчици в сянка са поискали думата. Господин Нойзер. Много ви благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Ще представя нашата позиция на групата на социалистите в Комисията по развитие. Благодарим, че отново сме поставили целта 0,7% и 0,2% за ЛДС. мисля, че трябва да се концентрираме върху ЛДС. Знам, че за много страни, в много страни има различия, но страни като Индия и Бразилия трябва да се третират по начин различен от този, по който третираме най-слабо развитите страни. По отношение на опазването на климата и равенството между половете сме много близо до мнението на нашия докладчик за климата. Искаме за климата искаме а, да определим 50%, защото проектите, които са ни необходими, са устойчиви проценти, проекти 20% бихме искали да се заделят за равенството между половете. Също така искаме да вкарваме, да вкараме понятието достойни работни места – които да се обвържат с гаранция от Европейския съюз. И последната точка за нас е голям, е, е за нас голям проблем – смесването между насърчаването на сигурността и развитието. Нямаме проблем, ако със сигурност се имат предвид полицейските органи, обаче ако става въпрос за военните, там инструментите са други. Стото трябва да е ясно какво предвиждаме за военна подкрепа и какво за подкрепа за разбиране. Ако трябва да има военна подкрепа, инструментът трябва да е друг.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 I was old school NDICI, but okay, it's NDC. Uh, wonderful. So, uh, Miss Lösing, I give you the floor on NDC. Ja, nach äh, Sichtung der vielen, vielen Änderungen. След като се запознах с многобройните предложения за изменение от името на на моята фракция мога да кажа, че около 80% от тези предложения заслужават нашата подкрепа, но сме категорично против включването и финансирането на каквито и да било военни формирования, защото тук става дума за помощ за, държе, за, за, за развитие, които трябва да попаднат до да попаднат в ръцете на конкретни партньори. И ако си припомним, е, че и е, че се създава и инструментът за мир в Африка, е, можем да останем с впечатлението, че не, че, се, че има тенденция от преминаване към подкрепа на гражданското общество, от подкрепа към гражданското общество към подкрепа за военните. Освен това сме категорично против разширяването на процедурата за бързо реагиране по член 4c. Разширяването на този инструмент по отношение на външно-политически приоритети означава, че тук можем да разглеждаме всички политики на Европейския съюз като политики, които влизат в сферата на действие на бързото реагиране. Всичко друго можем да спестим, защото след като а, имаме дефиниция за а, бързо реагиране, която е толкова размита, тук са включени много неща. Затова сме против. Зададох въпрос а, по каква логика докладчиците и не са, а, не са споменали а, необходимостта от допълнителни инструменти, а отговориха ми, че те само ще, бъ... ще бъдат само предмет на трилога. Михаил Галер. Ja, Dank. Благодаря. Пожелавам на докладчиците много сила и кураж в по-нататъчната им работа и им желая да доведат до добър край задачата си, но мисля, че следващият парламент ще трябва да продължи работата с съвета. Моят въпрос е свързан с две неща, тъй като не получих пряк отговор от докладчиците. Бях внесъл пет предложения за изменение в областите на сърча, областта за насърчаване на демокрацията и правата на човека. За мен е важно тук да бъдем партньори, равноправни а, партньори, да не изоставаме. Тоест, трябва да направим така, че да се активизира гражданското общество, за да имаме възможност да изискваме спазването на а, човешките права в конкретната държава, но а, и да можем да се облегнем на гражданското общество. За мен е важно а, да подобрим възможностите за действие на нашия Европейски инструмент за демокрация. А, другият въпрос, който ме интересува, е, че ние смятаме, че трябва да има институционализирано насърчаване от страна на Европейския съюз за местни, за местни наблюдатели по време на избори. За сега има така временни адхок проекти за финансирането на такива хора, но смятам, че трябва да се институциализира възможността за финансирането на такива наблюдатели. Логично е че а, докладчиците не ми отговарят на въпроси, свързани с такива детайли. Не държа и сега пряко да ми отговорите, но моля ви при случай все пак да ме осветлите. Благодаря. Съвсем накратко. От името на колегата, който не може да присъства, с това законодателство Европа ще направи още една стъпка в активната си позиция на световната сцена. Много е направено, но не може ли да се направи повече? В момента в Шри-Ланка не могат да се реализират редица проекти поради това, че не отговарят на критериите за използването на един или друг критерии. Но това, което виждаме там, това, което виждаме в Донбас, трябва ни е, възможност да реагираме бързо. Бързото реагиране трябва да е, се превърне в неотменна част от е, използването на инструментите. И е, така ще можем да се преборим с противопехотните мини. I would then like to give the floor to the representatives of the commission. Тъй като изчерпахме списъка на заявилите желание да се изкажат тук, имаме по списък и представители на комисията и СВД. Господин Гримо първо от Генерална дирекция ДЕВКО. Благодаря, благодаря на всички изказали се. Искам да изразя благодарността на комисията за работата на съдокладчиците, темповете и качеството на работата, която ни дава възможност вече да проведем обсъжданията. Съвсем накратко по внесените изменения и по доклада. Преди всичко искам да подчертая, че тук имаме много голяма възможност да се подобри финансирането на важните е, действия, да се укрепи демокрацията, особено чрез е, включване на Европейския фонд за развитие в бюджета. Днес е, имахме среща с румънското председателство и смятам, че парламентът може да продължи да изпълнява своята роля така ангажирано, както и до сега. Трябва обаче ясно да се регламентира управлението на този инструмент. Искането за делегирани актове не изглежда обосновано. Има много институционални и практически затруднения, ако се приеме варианта с делегирани актове с оглед на партньорството, а и с оглед на нашите стремежи за по-тясно сътрудничество. Комисията е готова да продължи дискусиите за подобряване на управлението на инструмента, така че то да отговори на очакванията на парламента. На трето място – заложените цели. И изискванията за допустимост. 92% е повече, отколкото беше заложено в нашето първоначално предложение. 95 или повече ще означава сериозно нарушаване на бюджетите. И тук говорим за 10 инструмента, не само за развитие, но и за сътрудничество. Инструментът, който обсъждаме, е насочен главно към развитие и за това се нуждаем от повече гъвкавост, за да не се сблъскваме с проблеми в неговото прилагане на практика. Предлагат се няколко цели. Трябва да направим внимателен подбор. Не бива да претоварваме акта и така да създадем проблеми, които ще ни попречат на ефективното финансиране. Целите трябва да са реалистични, което не означава, че не трябва да бъдат амбициозни. По разпределението на средствата искам да потвърдя позицията на комисията за резервите 10 милиарда. Ако имаме общо 90 милиарда за инструмента като цяло, 10 милиарда в резерв – не е чак толкова много, като внимателно следим управлението и участието на различните субекти. Трябва също така да обърнем внимание на средства по третия стълб. Те трябва да са достатъчни, защото от предишната многогодишна финансова рамка знаем, че ни е необходима възможност за маневриране. В заключение, искам още веднъж да подчертая значението на главата за инвестициите. Тя е свързана и с партньорските е, проверки, които се извършват от ОИСД и за които стана дума от е, представителя на комисията ДЕВЕ. Благодаря, господин Гримо. Госпожа Ана Пира тук е? Да, благодаря. И аз като Венсан искам да ви благодаря за доклада, защото той наистина заслужава голямо внимание. Има някои елементи е, на предложението, които подчертават особените връзки между Европейския съюз и съседните държави. От една страна, инструментът предлага по-сигурно, по-голямо финансиране, отчита специалните отношения на ЕС с съседните страни и най-вече запазва елементът на разграничаване. Говорим за съседство. Не източно, не южно, а за съседство. Така се нарича инструментът и трябва да запазим тази гъвкавост – трябва да говорим за съседството като цяло. И на следващото място тук в залата се говореше за това, че е твърде обемен този е, инструмент, че трябва е, да се разработват програми повече гъвкавост, е, възможност за бързо реагиране при кризисни ситуации. Мисля, че това може да се постигне по отношение на съседството, за да преодоляваме възникнали проблеми. Тези елементи трябва да бъдат запазени. И съвсем накратко две конкретни бележки по конкретните цели на политиката на съседство и съответно инструмента. Съгласни сме, че трябва да държим сметка за актуализираната политика в областта на съседството. Елементът стабилизация взема централно място във вашето предложение. И накрая подходът на основата на постигнатите резултати. Госп... Господин Венсан Гримо е, спомена същото. Трябва да бъдат оценени редица качествени критерии. Ето защо според нас приемането на методика за оценяване чрез делегирани актове няма да постигне целта, която си поставяме. Благодаря. Благодаря, госпожо Пирес. От СВД Мари Лордебер. Благодаря. Много благодаря за тази дискусия и за големия интерес, който очевидно е предизвикало нашето предложение за създаване на нов инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество. Аз... Euh, много се радваме на многократно изразената подкрепа за намерението ни да променим структурите. Като отчетем особеностите на всяка една от политическите области на дейност, най-вече в връзка с инструментите за съседство и Европейския фонд за развитие. Ние също смятаме, че този инструмент трябва да се включи в бюджета на Европейския съюз и сега е шансът за това. Една от целите на а, нашето намерение е да създадем инструмент за постигане на повече а, възможности за насърчаване на политическите ни цели в областта на развитието. Трябва да имаме баланс между гъвкавостта, необходима за да реагираме по-бързо, и от друга страна за спазване на принципите и отговорността, с която е свързано сътрудничеството за развитие. От тук и голямото значение на това да се запази съществуването на нещо като буфер на марш, позволяващ известна гъвкавост. Много е важно този елемент да се запази. Също така, е важно да се предвидят съответните средства за по-бързо реагиране. Във връзка с това ще подчертая, че за службата на възвъншно действие е много важно да могат да се отчитат и местните особености. А що се отнася до целите, с много голям интерес си отбелязахме вашите предложения – във връзка с, специфичните за отделните сектори цели. Но ако прекалим с поставянето на такива цели, както подчерта и господин Гъренц, това не би било конструктивно особено за диалога с страните партньори. Защото собствената им отговорност трябва да играе ключова роля а, за управлението с много голям интерес а, си отбелязваме предложението на парламента, но трябва да припомним, че трябва да се запази процедурата за програмиране, за да можем да реагираме по-гъвкаво при необходимост. а, а, ако има прекалено много делегирани актове, това не би било добре. Благодаря. Някой друг от комисията или от СВД? Явно не. Кой следва тогава? Са докладчиците. Господин Гьоренс. Е, Благодаря, господин председател искам да кажа по нещо за четири момента, които ми се струват важни. Първо, борбата с измененията на климата. Нека да не се караме за числата. Преди да се спрем на окончателно решение, комисията трябва да ни информира как стоят нещата с, с 100 милиарда, които, за които бяха получени уверения на конференцията в Париж. Можете ли да ни кажете как ще бъдат финансирани тези 100 милиарда и за какво ще бъдат използвани, за да няма дублиране? Значи имаме ги тези 100 милиарда и онова, което е обхванато от тях, няма нужда да бъде обхващано от новия инструмент. Искам да реагирам на господин Нойзер, който предложи създаването на достойни работни места. Тук виждам две възможности. Или да кажем, че във външната си дейност трябва да спазваме нормите на МОД, Международната организация на труда, formule conforme о euh, рекомендации. или да си признаем, че не смятаме, че тези стандарти са достатъчни. А най-добре е да се придържаме към нормите, на, към стандартите на МОД. А, сега, Норберт, който говори за смесването на целите, свързани с сигурността и тези свързани с развитието. Има още два инструмента, които не са част от инструмента, за който говорим в момента. Това са инструменти за насърчаване на отбранителната политика и е, европейският е, инструмент за мир, който е извън европейския бюджет. Така че трябва да помислим и за тези канали, от които могат да се получат пари за финансиране. Чарлз Танок, за съжаление го няма вече, каза, че предпочита политиката на съседство да излезе извън рамките на този инструмент. Той не беше единствен. Някои от доклад, съдокладчиците също предлагаха това, но в крайна сметка се, се споразумяхме за документа, който ви предлагаме не, а, що се отнася до вида на правните актове за управление, не смятам, че, не, че сме прекалили с нещо. Но в комисията установихме, че Европейската комисия и ЕСВД реагират почти алергично на делегираните актове. Просто предварително реакцията им беше негативна. Явно, че имунната им система не издържа като чуят такова предложение. Искам да се обърна към комисията, все пак да има предвид, че има и някои права на парламента Първоначално, разбира се, нямахме тези права, но в някои от компромисните предложения сега все пак става ясно, че искаме да се гарантират и нашите права и прерогативи на парламент. Надявам се, че и съветът ще бъде а, съгласен с това. Сега, разбира се, че не можем да покрием на е, нуждите на цяла Африка и да включим националните парламенти. Но ако Европейския парламент не бива да бъде чут по отношение на Европейския фонд за развитие, ще бъде грешка. Надявам се, че с това отговорих на всички въпроси. Кристиан, искаш ли да вземеш думата, Антонио? Добре. Имаме още 4 минути. Трябва да си ги разделите по две и след това Линда да приключи. Съвсем накратко, за да отговоря на Михаил Галер и по-обща бележка по общата позиция на четиримата са докладчици. Както и Вие посочихте, за резерва внесохме предложение, без обаче да внасяме твърде строги изисквания. Според мен така, в крайна е, сметка, може да имаме единен инструмент, но ако изцяло изчезне гъвкавостта, то тогава никой няма да е наясно с е, границите. и само ще казвате, е, че сте искали да постигнете друга цел от това, което е посочено. Но мисля, че тази гъвкавост е, ще може да бъде постигната в по-нататъчните обсъждания. Само едно уточнение към казаното от господин Галер. Трябва да постигнем споразумение по същество а, и във връзка с а, спазването на правата на човека. Правата на а, човека фактически са термометърът, който показва каква е температурата на една страна, нормална или трескава, по отношение на правата на човек и демократичността й. За това искам да обясня защо заема такова място правата на човека в предложените компромиси. Това е нашата цялостна политика. Благодаря, Линда Макаван. Благодаря. Дълъг беше днешния ден. Може би има повече въпроси към комисията, но двустранно могат да се изяснят. Следващото ни заседание на 4 март от 16.30 до 18.30, когато ще гласуваме. Закривам заседанието.